Thank you, madam. And now we go... Благодаря, госпожо. Сега започваме първия кръг от въпроси и отговори. Много моля тези, които задават въпроси, да не надвишават една минута. И госпожа кандидат към комисара разполага с две минути за отговора. Първият от комисията по юридически въпроси е господин Джевка. господин председател. Госпожо Юрова. Има едно предложение, свързано с фирменото право, просто да се опростат правилата в единния пазар с цел растеж и по-голяма конкурентоспособност малките и средни предприятия на световния пазар. Малките и средни предприятия са онези, които създават економическия растеж и благата, така че трябва да се упрости законодателството и да избягваме административната тежест за малките и средни предприятия. Нека да Премахнем или анулираме част от правилата. Какво смятате? Смятате ли, че намаляването на административното бреме ще бъде ваш приоритет и какъв подход трябва да имаме спрямо приемането на следващите законодателства в областта на фирменото право? Имате думата. Благодаря ви за въпроса. Дами и господа, ще се възползвам от възможността да говоря чешки език. Благодаря още веднъж за вашия въпрос, господин Свивка. Абсолютно съм съгласен с казаното от вас за подхода, който трябва да предприемем спрямо малките и средни предприятия. Трябва да направим всичко възможно, правилата и препоръките да не бъдат допълнително административно бреме за гръбнака на нашата економика. Напротив, трябва да премахваме бариерите и да помогнем на фирмите и предприятията да работят в по-добри условия. Трябва да се премахне бюрокрацията. Смятам, че и разполагаме с няколко предложения. В момента се обсъждат упростяването на законодателството, свързано с самонуетите и ще се опитаме също така да минем от подход на ликвидация към под, подход на подпомагане на предприятия, за да дадем втори шанс на предприятия, изпаднали в трудности. Има и други важни законодателни актове, включително и правата на акционерите. Нещата и тук трябва да бъдат упростени Това са предложения, които трябва да подкрепиме и да работиме за тяхното финализиране. Смятам, че администрацията някакси така естествено създава допълнителна тежест, но трябва да се борим срещу това. Госпожа Регнер от социалистите и демократи. Благодаря. Въпросът ми е по европейското фирмено право. Фирмите и заинтересованите лица имат нужда от него в интерес на стабилна правна среда и насърчаване на бизнеса. На този фон бихте ли променили сегашните приоритети, за да се осигури повече правна сигурност на предприятията, като осигурите първо директива за трансграничното прехвърляне на седалище. Второ, минимални е, стандарти за участие на заинтересованите лица. Как е, ще гарантирате, че предложението няма да се използва за създаване на предприятия почтенски кутии и фалшиво самонаемане? Смятате ли, че фирмите се управляват единствено от интересите на акционерите и тези фирми осигуряват и работят в интерес на обществото или пък трябва да се включат в заинтересовани лица като служителите, потребителите и други. Госпожо кандидат комисар, заповядайте. Благодаря. Този въпрос е свързан с това, което вече казах. Аз мисля, че средата за малките и средни предприятия, в които работят 155 милиона души, трябва да бъде стабилизирана. Това е необходимо, за да могат те да имат сигурност и да планират своята дейност. Аз смятам, че трябва да се приключи с предложенията, трябва да дооформим предложенията за защита на предприятията при трансгранични дейности и да премахнем пречките, пред които са изправени тези предприятия. Що се отнася до новосъздадените фирми, ние трябва да, уточни, да упростим регистрацията на фирмите, като този процес трябва да бъде свързан и с по-низки разходи. Това е предварително условие за използване на европейски средства. Тоест, държавите членки трябва да упростят е, условията. Освен това, трябва да дооформим предложението за прехвърляне на седалището на фирмите. Това е много е трудно. Ако една фирма иска да развива дейност в друга държава членка, трябва да прекрати, да ликвидира седалището си в е, едната държава членка, и чак тогава да се регистрира в друга. Трябва да има едини правила за трансгранична а, дейност. Що се отнася до правата на служителите и акционерите, е, ясно е, че в нашите законодателни предложения трябва да направим така, че правата на тези лица да не се нарушават. Господин Фос от името на НП. Благодаря. Моя въпрос е свързан с предходния госпожо Юрова. Вероятно знаете, че през февруари Европейския парламент прие своята позиция относно Европейския закон за продажбите той ще има огромно въздействие върху гражданите. Би следвало да се подсили по този начин доверието в трансграничната търговия. Като си имат предвид приоритетите на комисията Юнкер, как ще работите по това досие? Смятате ли да ускорите процеса на работа в съвета и смятате ли да окажете някакво влияние, положително влияние? На следващо място, изпълнението на европейското законодателство. Европейския съюз се основава на едно и също законодателство и на доверието в него. Оставам с впечатлението обаче, че изпълнението на европейското законодателство, прилагането му на практика не се осъществява както искаме. Не смятате ли, че за бъдеще трябва да има по-голям контрол върху прилагането на изпълнението, тъй като е, това е нещо изключително важно? Благодаря за въпроса. Предложението за общо законодателство в областта на продажбите беше на Европейския парламент. То беше прието. Мисля, че това законодателство ще помогне на единния цифров пазар. Това е и един от приоритетите на комисар Юнкер, всички знаем това, ще положа всички усилия, за да подкрепя предложението и да убедя държавите членки, че тук не става дума за унифициране на законодателството за продажбите. Това по-скоро е една добра альтернатива за трансграничните продажби, които по този начин могат да станат по-прости по своя характер и по-ефтини, което ще отполза за потребителите. Казвам това, но зная, че много хора критикуват общото законодателство в областта на продажбите. Много хора казват, нека да не създаваме альтернативен 29-ти режим, нека да хармонизираме 28-те съществуващи режима. Има други хора, които пък смятат, че не трябва да се пипа въобще съществуващото законодателство. Мисля, че предложението в настоящия му вид е насочено към упростяване на онлайн транзакциите в трансграничен план и ето защо това предложение заслужава нашата помощ. Ще се опитам да убедя държавите членки, че това предложение може да подпомогне нашите економики. Нека да си представим какво би означавало това на практика. Един търговец, който работи в една държава членка, ще даде на своите потребители възможност да купуват по силата на един режим и те ще се ползват от него. Госпожа Делова от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо Моят въпрос е за обществените или публичните документи. Знаете, че парламента приветства предложението на комисията за упростяването и достъпа до известни публични документи. Целта е да, да разшириме обхвата на а, регламента и да, намал, да намалиме също така разходите за превод, като администрациите ги извършат сами. По този начин смятаме да намалим административното бреме и да насърчиме мобилността. Какво е вашето отношение по въпроса и смятате ли, че трябва да се вземат други мерки за признаване на публични документи, по-специално регристи за гражданско състояние? А също така смятате ли да включите признаването на регистрираното партньорство в съжителство в подобни документи, в подобна инициатива? Благодаря, госпожо Делво. Благодаря за вашия въпрос. Радвам се, че Европейският парламент подкрепя това предложение. Ако анализираме последиците за обикновените граждани, ще установиме, че наистина тези последици ще са от огромно значение, тъй като ще премахнат много административни пречки за обикновените граждани. Днес, когато гражданите и работят в трансгранични фирми или сключват брак с граждани на други страни или има проблеми свързани с трансгранични наследства, днес трябва да се легализират документи, да има сертифицирани копия, да се постави апостил, така че това са допълнителни административни бариери, административна тежест, която се понася от гражданите. Аз се радвам, че Европейския парламент иска да разшири обема и обхвата на документите, които да, бъдат, да бъдат считани за публични документи и чието достъп да бъде по-улеснен но смятам, че само документите свързани с гражданското право и свързани с гражданите, а не с фирмите, трябва да влезат в това. Уважаема госпожо Юрова, от трите приоритети посочени в програмата на Европейския съюз в областта на правосъдие до 2020 година, аз ще се спра на взаимното доверие – върху което именно се гради политиката на Европейския съюз в областта на правосъдието. Често сме свидетели как гражданите, практикуващите юристи и съдиите не вярват напълно в съдебните решения, издадени в друга държава членка. Следователно са необходими бъдещи действия на европейско равнище за насърчаване на взаимното признаване на съдебните решения и за улесняване на тяхното прилагане – Бихте ли споделили с нас каква е вашата визия за това как да бъде повишено взаимното доверие между държавите членки на Европейския съюз в областта на правосъдието? Не мислите ли, че взаимното доверие следва да се засили чрез засилване на вече съществуващи инструменти, вместо създаване на нови, които засягат компетенциите на държавите членки и с които може да бъде заупотребено политически? Благодаря. Madam, please answer the question. Моля, отговорете на въпроса. Всъщност този въпрос, въпрос е свързан с една тема, която вече засегнахме, именно публичните документи за да могат да се получат резултати, има нужда от доверие между държавите членки, за да могат те да признават документите, издадени в други държави членки. Вие абсолютно правилно оказвате, че за да има взаимно, вие сте абсолютно прав, когато говорите за взаимно признаване, но това има нужда от доверие в съдебната система на други държави, доверие в тяхната независимост и способността им да прилагат на практика произнесените решения. Аз мисля, че е необходимо да се предприемат нови законодателни стъпки и бих подчертала, че е необходимо да се насърчава доброто изпълнение на законодателството. Това означава, че трябва не само да засилваме инструментите, но и тяхното е, изпълнение. Що се отнася до доверието, това е свързано с нещо, което споменах в е, встъпителните си думи. Това е комуникация и сътрудничество по правни въпроси е, и взаимодействие между практикуващите юристи. В по-обща план е, бих казала, че информираността и познанията са тези, които могат да способстват за по-силно взаимно доверие. Думата има господин Серджо Коферати от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Госпожо Юрова, по време на предишния мандат парламентът прие различни мерки, за засилване на защитата на потребителите в Европейския съюз. Искам да напомня тук механизмите за альтернативно решаване на споровете. За новата комисия трябва, трябва да следи за изпълнението на тези разпоредби. Тези мерки обаче има опасност да не бъдат достатъчни, за да гарантират наличието на възможности за защита от страна на гражданите. Що се отнася до достъп до правосъдие, а също така и е, цената, с която е свързан достъпа. Какви мерки ще предприемете? така, щото гражданите да разполагат с достатъчно възможности да отстояват правата си. Социалистите смятат, че колективните искове могат да улеснят достъпа е, и за потребителите. Като е, кандидат е, комисар, смятате ли да представите предложение и ако да, какви гаранции смятате да предвидите? Благодаря. Заповядайте, госпожо, да отговорите на въпроса. Да, вярно е, че в Европейския съюз е, има различни начини за защита на потребителите и за осигуряване на достъп било до съдебно, било до извънсъдебно и альтернативно решаване на споровете. Ние ще работим по механизъм за онлайн решаване на споровете. Преди да се занимая с колективните искове, искам да спомена предложението за дребни искове, което би трябвало да даде възможност на потребителите да отправят, да завеждат дела и да търсят правата си по отделни сделки, които са сключили. Мисля, че достъпа до правосъдието не би трябвало да се натъква на пречки. Що се отнася до колективните искове? Хубаво е, че Европейската комисия излезе с препоръка и следи ситуацията в държавите членки за това как възнамеряват да приложат механизма за колективни искове. Потребителите трябва да могат да отстояват правата си по колективен начин и ще следим начина по който държавите членки решават този въпрос и ако има достатъчно воля и ако видим, че това е полезно, ще излезем с предложение и разбира се, това трябва да върви ръка за ръка с гаранции, така, щото това да се прави по ефективен начин и да не бъде предмет на злоупотреба. Сега от групата на консерваторите. Анджей Дуда. Уважаема госпожо, номинирана за комисар, в вашите писмени отговори казвате, че плана за действие относно корпоративното законодателство ще бъде продължен. В този план за действие се предвижда и кодификацията на корпоративното право. Ако това се случи в крайна сметка, какво смятате, че ще е предимството за онези компании, които искат да търгуват в Европейския съюз? На следващо място, всички компании в Европейския съюз е, трябва да се разрастват и във вътрешен план и извън Европейския съюз, но пред тях има много предизвикателства. Как точно вие ще работите за сближаване на регулацията? Говоря за нашето законодателство и това на трети страни. И тук имам предвид най-вече европейски компании, които действат в световен мащаб. Благодаря. Ano, já jsem uvedla v materiálu, který... В своите писмени отговори и в документите, които съм ви предоставила, споменавам една конкретна цел. По-голямо сближаване на правните системи в сферата на корпоративното законодателство. Защо защитавам една такава идея? Ако искаме да подпомогнем общия вътрешен пазар, в който не трябва да има пречки от юридически характер, то би следвало да хармонизираме и условията за бизнес. ако съм използвала думата кодификация, то по-скоро съм имала предвид една цел, която би следвало някога да стане действителност. Всеки опит да се хармонизира европейското законодателство трябва да се подчинява на принципа на предоставяне на информация за държавите членки. И това трябва да се прави в дух на взаимно доверие. Мисля, че е добре да има уеднаквяване на условията за компаниите, само че има още много работа в това отношение. И ето защо трябва да обясним и на държавите членки каква би била най-удачната правна форма за подсилване на конкурентоспособността на европейските компании. А що се отнася до международните компании и до нашата конкурентоспособност – трябва да кажа, че е важно да не натоварваме нашите компании с твърде голяма административна тежест, тъй като това пречи на тяхната конкурентоспособност и на техния износ. Още веднъж е, трябва да повторя, че тук трябва да премахнем излишните бариери и е, пречките, които съществуват. Е, госпожа Викстрам от името на групата на Алде. Благодаря. Тук съм. Тук съм пред вас. Радвам се, че ви виждам. И благодаря. Благодаря ви за смелостта в личен и професионален план. Европейските правосъдни коридори са много важен са доверието между различните съдебни системи и ще увеличи наистина доверието едни в други и познаването на а, съдебната система на друга страна. Таблата също така ще бъдат и добри за спазване и повишаване правата на нашите граждани така че, госпожо, госпожо комисар, смятате ли да работите за усъвършенстването на тези табла и по какъв начин? Благодаря. Благодаря ви за милите думи. Таблата са основен инструмент за сравнение и оценка на съдебните системи в различните държави членки, както и с функционирането на съдебните системи по гражданско-процесуалните дела – в рамките на европейския семестър. Така че аз наистина считам, че тези табла са от огромно значение. Как ще продължим да работим с този инструмент? Разполагаме и с други инструменти за проследяване защитата на основните права и човешките права на нашите граждани в отделните страни и членки. Разбира се, раз това а, този надзор, този контрол трябва да се извършва постоянно с помощта, разбира се, и на докладите на държавите е, членки. Е, тези табла биха могли наистина да разширят обхвата си, и да включат и наказателно управните проблеми и въпроси, как, за да може Европейската комисия да а, направи оценка на състоянието на нещата на съдебните системи в различните държави членки. Господин Машталка има думата за следващо. Въпрос. Весвен. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожо Юрова. В писмените си отговори казахте, споменавате за програмата РЕФИТ инструмента на оценката експост за въздействието на правните норми. Премахването на административните тежести и предложенията за упростяване на администрацията биха могли да помогнат на фирмите да станат по-конкурентно способни, гражданите да имат по-богат избор на услуги. Но как ще гарантирате, че няма да се ограничат стандартите в областта на защита на работниците, здравето и безопасността на работното място и отслабването на социалния диалог? Отговор. Що се отнася до програмата REFIT? Аз мисля, че тя е много важен инструмент – който ни дава възможност да отговорим на въпроса дали проекто регламента и всички актове, които съществуват, са действително необходими. Това е една от водещите инициативи на комисията Юнкер. Ние ще направим оценка на законодателните стъпки на Европейския съюз, ще измерваме тяхната необходимост и полезност. Аз ще си сътруднича тук с заместник председателя Тимерманс, с когото сме обслужвали този въпрос на широко. Как да направим така, че да не се нарушават правата на работниците и стандартите за здраве и безопасност на работното място да не бъдат занижавани? Според мен това е въпрос, който трябва да се решава много предпазливо. И в тази предпазливост ние ще търсим помощта на секторните организации и издружения, които следят правата на работниците и също така синдикатите играят важна роля. Аз имам опит в консултациите с други организации и съм свикнала да се вслушвам в мненията и предупрежденията на всички, които наблюдават моята работа. Така че сътрудничеството с организациите и синдикатите е задължително. Що се отнася до акционерите и служителите. Това е нещо, което трябва да се гарантира и да не се допуска занижаването на тези стандарти. Госпожа Хаутала от името на зелените има думата. Благодаря. Комисията се занимава все повече и повече с, с споразумения за инвестиции с трети страни. Искам да разбера какво смятате за клаузите за арбитраж в тези споразумения. Какво е тяхното въздействие и какво смятате за заобикалянето на държавните правосъдни системи. Дори председателя Юнкер изказа известно недоволство за това, че се разчита на частни съдилища. И всъщност има проблем, тъй като те не винаги трябва да обосновават своите решения. В контекста на международното частно право, не смятате ли, че може да се увеличи европеизацията на нашите съдилища, за да може компаниите да разчитат на наши съдилища, а не на частни съдилища и на арбитраж? Благодаря. Вие сама споменахте в вашия въпрос едно конкретно решение. Самия Жан-Клод Юнкер в своето политическо изказване подчертава, че е изключително важно всеки да има равни възможности, когато възникне спор между компании. И не само. Спорове, в които едната страна е компания. Споменахте за случаи на заобикаляне на правните системи. Що се отнася до арбитража, то е альтернативен начин за решаване на спорове. Но в никакъв случай той не може да се разглежда като единствената възможност за страните по спора. Това става ясно и от насоките на комисията. Не зная дали споровете могат да станат обект на регулация по силата на регламента Брюксел 1, тъй като той засяга споровете между две е, частни е, лица. Не знам дали може да се използва той за спорове, по които едната страна е държава. Госпожа Ферара. Госпожо Юрова, вие казахте, че прозрачността и независимостта са ваше знаме. Ценим го. Заедно с това в едно миналото, за да защитите ръководителя на партията си, Андрей Бабис, министър на финансите, лъгахте на, коми, пред комисията по бюджет. Казахте, че Бабис е изпратил, е продал своите фирми и холдингът Агроферт а всъщност беше потвърдено, че те не само са не били ликвидирано, а са използвали европейски средства. Как смятате, че можем да ви вярваме за декларациите в бъдеще, след като в миналото не сте се поколебали да лъжете пред този парламент? Заповядайте, госпожо, да отговорите на въпроса. Благодаря ви за въпроса. Нека да го кажа пределно ясно. Андрей Бабиш е ръководител на политическо движение, чийто заместник председател съм аз. Аз ще подам оставка от този пост. Той е човек, който е постигнал голям успех в бизнеса. Ако трябва да бъда пределно откровена. Никога не съм проявявал интерес към бизнеса. Той е председател на нашето движение. Що се отнася до това дали е продал или не своите фирми, това е въпрос, който е бил актуален, когато е поел поста министър на правосъдието, тогава, на финансите, извинявайте. Тогава аз дадах отговор, който съответстваше на това, което знаех в момента. Знам, че понякога има слухове за това дали съм във взаимоотношения на зависимост от господин Бабиш. Говори се за конфликт на интереси. Що се отнася до моята независимост, мога да кажа пределно ясно, че аз съм независим човек. Никога не съм се подавала на натиска от страна на господин Бабиш, не че е имало някога такъв натиск от него. Аз съм последователна в своите действия и се надявам, че ще успея да ви убедя, че моята безпристрастност и независимост и имунитет срещу всякакъв натиск ще се запазят. Не знам кога според вас съм казала това, Мога да кажа, че по това време съм казала онова, което а, съм знаела. Никой не съм се интересувал от бизнес делата на господин Бабиш. Благодаря, господин Цивка от НП. Благодаря, господин председател, госпожо Юрова. Искам да ви задам още един въпрос. Вие споменахте нещо по това прав, прав, законодателството и правото е ефективно, когато е правилно приложено и когато служи на тези, за които е създадено. Има е, едни по-прости инструменти от други, които са по-сложни, като Брюксел 1, например, и регламентите свързани с трансгранично решение. Смятате ли, че генерална дирекция наистина трябва да подготви насоки за юристите, които подготвят инструментите, за да могат тези инструменти да бъдат наистина ефективни и полезни на тези, за които са предназначени. Защото само по този начин можем да постигнем някакъв напредък. Имате думата. Господин Зевка. Да, вярно, че законодателството е ефективно само тогава, когато се прилага правилно. А ако не се прилага, то просто а, не служи за нищо. Същото въжи и за регламент Брюксел 1 и за всички други, които са пряко свързани с живота на нашите граждани и имат пряки последици е, върху е, живота им, тъй като това са а, норми, касаещи а, гражданското право. Затова, разбира се, много важно е да бъдат е, правилно приложени. Затова е нужна и голяма и информираност. Разбира се, има случаи, в които а, гражданското а, право някакси не отговаря на ежедневието и на очакванията на гражданите, за които е прието. И понякога се, се приемат а, разпоредби, които просто нямат а, практическо приложение. За това трябва да се вслушваме в а, това, което казват а, а, хората. От една страна трябва да организираме кампании, да информираме хората и същевременно а, да подсигуриме необходимото обучение за юристите. И аз, понеже съм също юрист, ще направя всичко възможно нещата да бъдат ясни. А сега давам чукчето, предавам чукчето на Клод Мораес, който е председател на комисията ЛИП. Благодаря. Госпожо номинирана за комисар Юрова, добре дошла от името на членовете на комисията по правосъдие, граждански права и свободи. Е, правосъдието е неразделна част от е, нашата дейност. Е, вече сме разговаряли. Знаете, че това е много важна част от това, с което се занимаваме. Съдебното сътрудничество по гражданско-правни и наказателно-правни въпроси, защитата на данните, личната свобода, всичко това са много важни теми за гражданите и за нас. Вие знаете това от разговорите, които сме водили. Преминаваме към въпросите и отговорите. Първи наред е господин Аксел Вос. Благодаря. Разбирам, че не успя успяхте да отговорите на първия ми въпрос, тъй като времето беше ограничено. Ще повторя въпроса. Какво ще направите с прилагането на европейското законодателство в държавите членки? През март Европейския съюз гласува доклад във връзка с наблюдението от страна на Американската агенция НСА. Там говорим за равнопоставеност по отношение на обработката на данните, защитата на гражданите и така нататък. Ако не успеете да стигнете до равнопоставеност в разговорите с американските партньори, ще се откажете ли от споразумението Safe Harbor? Освен това, смятате ли, че трябва да има европейски подход, както призовават някои колеги? Ще има ли законодателно предложение в тази връзка? На трето място, потреблението и поведението на потребителите се влияе в голяма степен от реклами, предложения, които се правят в интернет. Как ще гарантирате равнопоставеност тук? Tak jestli jsem to zachytila, je to troj otázka kvůli času na první otázku, jak hodlám vy... Ако правилно съм разбрала, имате три въпроса. Първият ви въпрос е как да наблюдаваме изпълнението и прилагането на европейското законодателство. Да, ще направя нещо в тази връзка. Имаме добър инструментариум на разположение прилагането на законодателството не е толкова привлекателно, не получава толкова внимание в медиите, но това е нещо изключително важно. Що се отнася до НСА и споразумението Сейф Harbor, това е най-сложната тема, която съм виждала някога. Защитата на данните, личната свобода на нашите граждани са заложени на карта тук. А това са основни човешки права. Те са споменати и в хартата на основните човешки права и тук не може да има компромис. Независимо от това дали данните се намират на европейския континент или не. Оценявам високо работата, която е свършена от много от вас по отношение на споразумението Safe Harbor – не знам обаче дали споразумението Safe Harbor е толкова безопасно, колкото се казва в неговото име. Аз имам сериозни съмнения в това отношение. Би било безотговорно от моя страна обаче да казвам нека да спрем да използваме Safe Harbor или въобще да го премахнем. Можем временно да, да спрем, за да видим може ли да има друг инструмент, който да се използва. Ако ме изберете, ще продължа работата в тази връзка. Бих искала да направя цялостен анализ по въпроса дали тази система е безопасна и може ли да се премине към някаква друга система, която да се радва на по-голямо доверие. Времето ми изтече. По отношение на търсачките, това е много важна тема. Ако ми зададат въпрос в тази връзка отново, ще взема отношение. Решението на съда по делото Google срещу Испания ми отвори очите, но за съжаление нямам повече време за отговор. Да, казва председателя, госпожо кандидат за комисар, това са сложни въпроси, ще проявя снисходителност. Следващия оратор, Клод Морайс, това съм аз. Ще се постарая да се съобразя с времето. Във връзка с Сейф Харбър и съдебната защита и общите споразумения, едно, един от въпросите, които ме притесняват мен е следният. В първоначалните разговори установихме, че въпроса за Сейф Харбър и общото споразумение е, са разделени и разпределени между редица комисари. За нас това са спешни въпроси и искаме бързи, спешни действия е, как ще направим така, че да могат нашите въпроси бързо да се решават. И второ, по въпроса Хабея Корпус, е, който фигурира в моя доклад, какво ще направите, за да ни помогнете, е, за да постигнем напредък е, в тази област? Защитата на данните се радват на добра защита в Европейския съюз и това трябва да се запази. Това е подчертано в предложението за защита на данните. Това е област, която попада в ресорите на няколко комисари. Аз разговарях с господин Ансип и другите кандидат-комисари и се договорихме да си взаимодействаме и между нас да има съгласуваност. Веднага след утвърждаването на комисията ще започнем работа по решаване на въпросите свързани с защита на личните данни и данните на европейски граждани, които е, отиват е, в е, е, които се прехвърлят в е, другата част на Атлантика. Това е задължително, за да се възстанови доверието между Европейския съюз е, и Съединените щати. Доверие, което малко пострада в резултат на скандала Сноудън и други случаи в които стана ясно, че органи от Съединените щати се стремят да използват тези данни в интерес на своята сигурност по един превентивен начин, без да знаят предварително за какви цели ще се използват данните. В бъдеще няма да можем да се съгласим с това нещо. Въпросът ще бъде предмет на нелесни разговори с Съединените щати, но няма да отстъпя от нашия принцип за защита на личните данни. Господин Тимати Каркоп има думата. Госпожо, знам, че този инструмент е много важен за борбата с трансграничната организирана престъпност. но обаче той не е съвършен, особено когато става дума за престъпления, които не са много тежки. В, в миналото комисията вложи много сили и средства в създаването на а, служба на Европейския прокурор и Европейския закон за продажбите. Смятате ли, че трябва да се продължи в тази насока или по-скоро да се потърси областта, в която има нужда от много по-важно инструменти? Сега, аз ако бъда потвърдена като комисар, ще разглеждам нещата на ежедневна база. Що се, от... Що се отнася до службата на прокурора и закона за продажбите, това са важни неща, които ще трябва да обсъдиме. Закона има за има за цел да а, упрости а, трансграничните транзекции, търговия, колкото до службата за, а, на прокурора да защити гражданите от измаме. Колкото до европейската заповед за арест, този инструмент мисля, че е един успешен инструмент за борба срещу а, престъпността и организираната престъпност. в Престъпниците доколкото а, разбирам, а, се преследват и има вече издадени над 15 000 такива заповеди. Разбира се, когато става дума за нетежки и престъпления, мисля, че има други инструменти за решаване на проблемите. Но аз мисля, че не би било редно да се промени естеството на този инструмент за бъдеще, Европейската заповед за арест, аз мисля, че е по-добре да не се променя законодателството в този бъх. Следващия е Софи Интвелт. Благодаря, господин председател. Добре е дошла госпожа номинирана за комисар. Господин Юнкер поиска от вас да поставите ударението върху антидискриминацията и директивата в това отношение. Е, имате нашата пълна подкрепа. Има обаче голяма доза дискриминация срещу хора, представители на ЛГБТИ общността. Политици даже се занимават с е, речи на омразата. Много семейства, които са от един пол, не могат, например, да установяват деца. Европейското законодателство и хартата за основните човешки права гарантират равнопоставено за всички. Ние трябва да спрем хомофобията и дискриминацията срещу тези хора. И ето защо Европейския парламент от дълго време насам иска пътна карта за правата на ЛГБТИ. Госпожо Юрова, вие ще предложите ли такава пътна карта? Между другото, тя се иска и в доклада на госпожа Луначък, който се появи неотдавна. Благодаря за този въпрос. Вие казахте много неща и аз няма нужда да ги повтарям. Директивата за забрана на дискриминацията е основният инструмент, който трябва да се използва и тя трябва да реши съществуващите проблеми. По отношение на конкретния ви въпрос. Това няма да е моя конкретна инициатива, но аз проявявам интерес към стратегията за решаване на проблемите на тези хора. Ако не се лъжа, има 25 е, милиона души, които могат да бъдат е, определени като ЛГБТИ. Това са европейски граждани и те имат право да бъдат защитени от а, е, речи на омразата, от нападения и така нататък. Пътната карта, както я определяте вие, би трябвало да бъде изключително конкретна по своя характер – Вече съм казал, че ми харесват документи, които задават конкретни приоритети, конкретни действия и конкретни отговорности. С други думи, кой за какво точно ще отговаря. Ясно е, че ще трябва да поискаме сътрудничество от държавите членки, ако искаме да имаме такава пътна карта – държавите членки отговарят за това как да се създадат качествени инструменти в борбата срещу дискриминацията и хомофобията. Мисля, че трябва да променим начина по който работим с наличните данни, освен това. Благодаря. Сега от името на ГУЕ Мари Кристин Вержия. Мерси. Е. Благодаря, господин председател. Госпожа Юрова, питам се какво има точно във вашия ресор, независимо от е, значението, което има защита на потребителите и предприятията, мисля, че нещата не могат да се разглеждат само по гледна точка на правото и законодателството, докато човешките прав, права са все по-потъпкани в Европейския съюз. Пример, решенията на Европейския съд и на Европейския съд за правата на човек да спомена ромите. Това е най-дискриминираната етния в Европейския съюз. Съществува пътен лист, пътна карта, обаче тук що бяха публикувани резултати, които наистина са драматични. Комисията най- най- най-после започна процедура по нарушение към вашата страна, госпожо Юрова, Чехия. Как ще напреднете, как ще вървите напред по този път? Не става дума само за дискриминация, но как ще, ще стъпите на тези оценки, за да вземете мерки правата на човека да бъдат защитени и зачитани в Европа и по-специално тези народите? jestli jsem vyvolala do... Благодаря ви. А, може, може би съм създала впечатлението, че ще се ще обърна особено внимание на а, предприятията и правото на потребителите, но не е така. А, ос, основните и човешките права са в а, в основата, защото в крайна сметка правата и демокрацията са ценностите, на които стъпва Европейския съюз. Колкото до ромите, да, права сте, Чехия получи писмо от комисията с искане да бъдат променени нещата и да се променят методите за изпращане на ромски деца в специализирани училища. За мен това е неприемливо. Аз не приемам и не съм съгласна с, с случващото се, не само в Чехия, но и в а, други държави и членки, където а, много ромски деца биват изпращани в специализирани училища. Чехия беше поканена да извърши необходимите промени. Аз няма не защитавам позицията на чешкото правителство. Не знам какви инструменти ще бъдат използвани, но съм сигурна, че до два месеца проблема ще бъде решен. Проблема свързан с включването в обществото на ромите е сложен и, комплексен. Необходими са интегрирани стратегии и всички власти трябва да си сътрудничат от е, европейско равнище до местно равнище. Аз познавам много добре проблемите, защото съм работила в местни органи на властта в продължение на години. Същевременно трябва да е, знаем какви са исканията и очакванията на, на младсинствата и мнозинствата, но това е, е въпрос за дълъг разговор. Госпожа Джин Ламбър ще зададе въпрос от името на групата на Зелените. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо кандидат комисар, за отговора ви за пътната карта за ЛГБТ искам да повдигна друг, свързан с това въпрос за хоризонталната директива за борба срещу дискриминацията. Вие казахте в писмените си отговори, че пречките са от политически характер. Бихте ли казали няколко думи за това, как смятате а, това да стигне до законодателството? Редица държави членки се натъкват на трудности. Може би ще бъде полезно да се страните, които изпитват трудности, да помогнат на онези, които имат такива и разбира се, има други комисари. Аз си би било интересно да знам с кой комисар смятате да взаимодействате, за да се борим срещу дискриминацията, за да изпълним действително член 2, който постановява равенство. Благодаря. Хоризонталната директива за борба срещу дискриминацията всъщност се натъкна на опозиция от няколко държави членки. Аз искам този въпрос да се реши в обозримото бъдеще, но тук няма да правя прогнози. Определила съм си сама за себе си дата. Някои държави членки издигат пречки, те си имат свои причини. Нека да направя връзка с своя опит. Аз завърших право на доста късен етап от а, своят а, професионална, своя професионален път. А, първата ми специалност е културна антропология и знам, че всяко общество, си има свои характеристики, които се основават на традициите. То във всяко общество има традиции, навици и табута, които трябва да бъдат преодоляни и това е въпрос, който трябва да се обсъди с държавите членки, за да види какви пречки има там и дали има такива изобщо. Искам да ви помоля, госпожо кандидат комисар, да спазвате ограничението във времето. Е, госпожа Кристина Уинберг е следващият. Благодаря. Настоящото изпълнение на член 21 от е, договора за функциониране на Европейския съюз представлява една обида – Вместо да имаш право да посещаваш роднините си в други държави членки, да работиш по-лесно или да правиш бизнес, то гражданите на Европейския съюз имат право да отиват в други държави членки, за да извършват престъпления, да просят по улиците, и така нататък. Това го казвам като връзка с един конкретен въпрос, който скоро ще бъде засегнат от Европейския съд. Сигурен съм, че този въпрос ще бъде разгледан съвсем скоро. Социалният туризъм. Като се има предвид какви са разпоредбите на директивата за свободно предвижване и това, че тя ще бъде част от вашия портфел, Смятате ли да се справите с абсурдните последици от, последици от член 21 по време на вашия мандат? К тому бих хотела říct, že volný pohyb osob je něco. Нека тук да кажа следното. Свободното придвижване на хора е изключително важно за функционирането на Европейския съюз. Ще анализирам положението в различните държави членки, когато се запозная по-отблизо с принципа на свободното придвижване на хора. Държавите членки разполагат с отлични инструменти да се справят с злоупотребите, за които вие говорите. Какви са тези инструменти? Два са те. Те могат да оценят дали поведението на идващите чужденци е, е в е, разрез с принципите на е, обществения ред. Има и още един инструмент, който дава възможност да се види дали лицето злоупотребява със социалните системи. Тези инструменти трябва да се използват и те са много ефикасни, когато има очевидно нарушаване на, на принципите на свободното движение и злоупотреба с социалните системи. А това е така в някои държави членки. Би следвало да следим какво се случва. Ако не се лъжа, комисията прави оценка на злоупотребите със свободно предвижване на европейски граждани. И комисията ще направи предложения за решаване на проблемите, без да се нарушава правото на свободно движение. Ако положението стане неприемливо и трябва да има законодателни мерки, това ще бъде така, ще се предприемат законодателни мерки, но за момента разполагаме с необходимия инструментариум. Госпожа Майер. Благодаря, господин председател. Ако бъдете комисар, ще бъдете пазител на правата и свободите. Смятате ли, както и аз, че е, исляма не признава равноправността на жени и мъже и че съствието на все повече и повече бежанци от мюсулманските страни подстава под заплаха равнопоставеността между мъже и жени в нашите общества. Какво мислите по въпроса? Обедена съм, че хората, които пристигат в Европейския съюз, трябва да се съобразяват с, с законите и правилата, които въжат за другите и да ги изпълняват стрикно. Когато има нарушение на а, тези правила и има инструменти и за а, реакция. Не съм а, а, човека, който може да даде някаква оценка на исляма като цяло в а, момента, но ако говорим тук за Европа, законите са едни и същи за всички, независимо от вероисповеданието. А колкото до женските правята на жените, мисля, че ще обсъдиме този въпрос в друг кръг от въпроси и е, отговори. А мисля, че е, е правата на жените не се нарушават само в ислямската цивилизация. Следващия. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, службата на европейския прокурор може да бъде включена в системата на Евроюст и тогава тя, тази служба няма да струва нищо, но същевременно а, казусите, разглеждани от Евроюст, са все повече и повече по-многобройни и по-многобройни. И а, ако и прокурора е в същата а, схема, наистина работата ще бъде огромна. Зададах въпроса на господин Аврамополос относно миграцията. Искам да ви, да ви дам същия въпрос. Граждани на Европейския съюз, които се бият като наемници в чужди войски, вероятно някой ден ще се върнат обратно в Европа. не трябва ли те да бъдат съдени, изправени пред съда и съдени? Ще има ли някакви особени специални насоки на Европейския съюз отношението към тези граждани? Благодаря, господин Щетовски. Първо за а, по втория въпрос, после за Евроюст. Мисля, че А, с Евроюст ще има сътрудничество а, и а, но, но, но най-вероятно ви имате преди по-скоро Олаф, защото Олаф а, е служба за борба срещу измамите, финансовите измами срещу, Съветски, срещу Европейския съюз. Същото ще бъде и с Европейската прокурорска служба. Аз мисля, че ще има интегриране. И ако а, направиме крачката напред за създаването на службата на Европейския прокурор, то тогава ще интернализираме а, цен, е, цената и средствата, които се вложат това, но после ще, ще, ще направиме оценка на а, плюсовете и минусите. Колкото до а, гражданите от Европейския съюз, които се, се бият като наемници в чужди от отряди, които извършват всъщност криминална действност в момента и след това се завърнат в Европа, те трябва да бъдат преследвани, но това е от прерогативите на държавите членки. Аз ще обсъда въпроса с колегата, който отговаря за този ресурс. Всъщност трябва да съм категоричен с отпуснатото време, защото следващите две комисии няма да имат достатъчно време. Госпожа Сорая Пост от Социалистите и Демократите. Благодаря, господин председател. Госпожо Юрова, днес Европейския съюз, когато говори за ромите, говори основно за интеграция. Сега обаче имаме антиемигрантски ксенофобски партии, които е, говорят за омраза срещу циганите. Имаме европейско законодателство, имаме препоръка за интеграция на ромите. Ще се борите ли с феномена на омразата, като признаете, че това понятие антициганин или антициганско съществува и се използва. Мислите ли, че трябва да се справите с дискриминацията на много основания, на която ставаме свидетели? Благодаря. Благодаря. Румският въпрос е свързан с различни измерения, не всички от които са били, бяха обсъдени. Включването на ромската общност в обществото е крайно недостатъчно и това има своите последици. Социални последици. Те трябва да бъдат интегрирани в пазара на труда. Но действително въпросът е, е много сложен. Явлението има различни проявления в различните държави членки, така че не можем да предвидим е, едно единствено решение за всички възможни случаи. Хубаво е, хубаво е да имаме европейска стратегия и да искаме държавите членки да представят национални стратегии, които да отразяват конкретните проблеми в съответната държава членка. В тази стратегия трябва да се посочат и кои заинтересовани лица ще участват в изпълнението на стратегията. Може да се обърне внимание на четири области – образование – Няма да повтарям случая на специалните училища, както ги наричаме, социалните жилища, здравеопазване и пазара на труда. Тези четири области са областите, в които трябва да обединим своите усилия и нямам предвид само взаимоотношенията между Европейския съюз и държавите членки. Но в държавите членки централната власт е тази, която трябва да води диалог с различните структури. Разбира се, това е свързано и с въпроса за равните права. Господин Тимоти Къркоп има думата. Искам да кажа, че бях разочарован от отговора ви на въпроса за Европейската заповед за задържане. Европейския парламент иска тя да се реформира. Как гледате обаче искането да се спазват правните традиции във връзка с трудности не само между правните системи, обичайно право и и континенталното право, но и такива с смесени. Смятате ли, че можем да се борим с дискриминацията без хоризонтално законодателство? Основните права са за всички граждани. Защо дискриминацията срещу лица с, с увреждания е поставено в, заетост, в ресора на заетост и социални права и е извадено от гражданското право. Ако правилно разбрах въпроса, трябва да ви отговоря как гледам на правните традиции в различните страни. Разбира се, обичайното право и континенталното право са съвършенно различни правни системи със свои традиции, които трябва да се зачитат. Ако правилно съм разбрала въпроса ви, но по отношение на дискриминацията срещу лица с увреждания в хоризонталната директива за борба срещу дискриминацията, ние сме предвидили разпоредби, отнасящи се към лица с увреждания. Тук се включва достъпа до услуги, неучастието на пазара на труда, и всички услуги, които са широко достъпни за лица с увреждания. Не смятам, че сме забравили лицата с увреждания. По борбата с дискриминацията, вие сте абсолютно прав. Аз съм горещ привърженик на това да обмислим внимателно преди да приемем ново законодателство. Някои от е, идеите, някои от предложенията даже могат да се нарекат наивни, е, тъй като те е, навлизат в области, имащи отношение към традицията. В борбата срещу дискриминацията ни остават още много усилия, защото регламентите и директивите са едно. Приемаме ги добросъвестно, искаме да ги изпълним в съответствие с основните права. Само, че привличането на вниманието на гражданите и сътрудничеството с НПО е съвършено различно, а НПО играят много важна роля. Господин Палчаки от името на НП. Уважаема госпожо Юрова, във вашия писмен отговор вие казвате, че дискриминацията няма място в Европейския съюз. Имам един въпрос относно едно историческо мълцинство в Европейския съюз. 10% от европейските граждани са автохтонни граждани, т.е. принадлежат към автохтонно малцинство. Какво ще направите, за да ги защитите? Как ще им дадете равни права? Как ще гарантирате, че те не се отличават от останалите граждани? И какви действия ще предприемете срещу държавите членки, които дискриминират младсинствата или не зачитат техните права. Благодаря. Děkuji za dotaz. Já jsem měla na toto téma, e, kromě jiné. Благодаря за този въпрос. Разговарях с директора на Агенцията за основните права в Виена и разговорът ни беше изключително интересен. Агенцията също смята, че проблема с малцинствата в Европа трябва да намери своето решение. Попитахте какво ще направя. Първо ще погледна статистиката, данните и проучванията, които показват как се третират малцинствата. В държавите членки има различни подходи в това отношение. За момента не разполагам с конкретна информация, но Малцинствата са обект на законодателство. Знаете, казва се, че трябва да има защита срещу всички форми на дискриминация, съответно защита срещу дискриминация по етнически признак. Що се отнася до конкретното прилагане на законодателството, Европейската комисия разполага с необходимия инструментариум за действие в случай, че държава членка не зачита правните разпоредби или пък нарушава основните договори. Сега не мога да ви кажа нищо по-конкретно. Не мога да кажа как точно се нарушават правата на малцинствата в държавите членки. И сега бившия председател на комисията, господин Хуан Фернандо Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидат комисар, тук съм. Още веднъж добре дошла в Европейския парламент на това изслушване на нашата комисия. Разбирам, че вие казахте, първоначално сте била заинтересувана от вътрешния пазар, но правосъдието и равноправието между половете съвсем не е без значение. Това е, е, е може би, едно от най-значимите области на това, което ние наричаме Европейския съюз. Така че ще кажа няколко думи за е, сътрудничеството между съдебните системи и създаване на службата на европейски прокурор. Това ще бъде наистина, когато стане, ще бъде един истински израз на сътрудничеството в действие. Какво мислите? А, как какво ще направите, за да може съвета да вземе решението, това да стане второ? Какъв ще бъде пакета с правата на жертвите и на обвинените? И смятате ли, че ще че няма да има всъщност противоречия в това, че ОЛАВ и службата на Европейския прокурор ще си сътрудничи, ще работят заедно. Всъщност, вие ми зададахте три много обширни въпроса. А, трябва да бъда много а, кратка. В член 86 от договора се а, разпоредбите за създаване на службата Европейски прокурор за борба срещу измамите, финансовите измами. Тъй, този, тази служба е, е записан. Създаването на тази служба е записано в договорите и мисля, че това може да бъде дост, достатъчен аргумент, който да представя на държавите членки. Необходимо е обаче да се води, да се под един а, дебат относно техническите аспекти, свързани с а, провъзгласяването и прилагането на нормите. За съжаление не мога да прочета а, моите записки. Е, за да, обаче, за да функционира добро, добре службата на европейския прокурор. Той трябва, тя трябва да работи в тясно сътрудничество с Евроюст, Европол а, е, и а, е, другите служби. За съжаление не мога да ви отговоря на допълнителния въпрос, тъй като не мога да разчита моите записки. А та, процесуалните права на. Съгласна съм с предложенията, които са направени. Правната помощ, правата на децата, както и презумцията за невинност. Благодаря. С това приключваме този кръг от въпроси и отговори с членовете на Комисията по граждански права и свободи. И сега ще е, смениме е, разположението на местата и давам е, думата на Вики Форд за Комисията ИМКО. Still not time.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 Благодаря, госпожо Юрова. Сега дамите заемат местата си и преминаваме е, към частта вътрешен пазар и защита на потребителите. Както знаете, това е комисията, която е отговорна за функционирането на вътрешния пазар, в това число и мерки, насочени към идентифициране на пречки пред функционирането на вътрешния пазар, в това число цифровия. И във връзка с вашата роля за защитата и насърчаването на економическите интереси на потребителите, както и за политиката и законодателството, насочени към правата на потребителите. Нашата комисия иска да чуе вашия подход към тези въпроси и да разберем как смятате да подходите към предизвикателствата. Знам, че нашата комисия иска да чуе повече за конкретните аспекти на някои от дейностите, които ще бъдат предприяти. И първият въпрос е от госпожа Мецова от НП. Заповядай. Господин Къркоп каза, че е много жалко, че вие няма да отговаряте за лицата с е, увреждания, аз ще се занимая с вебсайтовете за сравнение. Това е инструмент, който се използва, за да няма злоупотреби и гражданите да бъдат в центъра на политиката. Три въпроса. Ако бъдете утвърдена, обещавате ли, че ще се създават е, и ще се защитават такива сайтове. Смятате ли, че трябва да има система за сертификация, която да помага на потребителите за да разберат кои са надежните фирми и по отношение на разрешаването на спорове онлайн, ще гарантирате ли достатъчно средства, за да могат е, инструментите за превод е, да работят е, и функционират добре? Благодаря. Аз мисля, че интернет в по-общ план е чудесен инструмент. Заедно с това обаче той може да бъде подвеждащ, особено за някои уязвими групи граждани. Те могат да бъдат измамени от недобросъвестни търговци, може има опасност от подвеждаща информация, която създава у потребителите, че нещо е безплатно, а всъщност се оказва, че потребителите са в капан. Всъщност децата трябва да бъдат защитавани срещу подобни практики разбира се, възрастните също. Но трябва да се погрижим и интернет да не дава подвеждаща информация. заедно с това публикуваната там информация да бъде ясна и недвусмислена. За тази цел са създадени национални органи, които следят интернет за да видят дали фирми извършват нелоялни дейности. Аз не мога да ви дам отговора тук, тъй като не съм проучила въпроса, що се отнася до преводите и средствата, които се предвиждат за тях. Това е много важен въпрос. Ще трябва да го обсъдим, когато обсъждаме системата за онлайн решаване на споровете. Същото въжи и за пространството на електронна търговия. Необходимо е да се осигури финансиране, така че хората да получат превод на родния си език. Както знаете, Тези въпроси ще бъдат включени в моя ресор, но виждам, че съм пресрочила времето си. Госпожа Гепхарт има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо номинирана, вие отговаряте за тази толкова важна област, защита на потребителите. Това е област, която има пресечни точки с много други области. Как точно ще подходите вие към този хоризонтален характер и как ще хвърлите мостове е, между различните сектори? Чувам е, различна информация относно това какво ще правите по отношение на защита на потребителите. Вие хвалите общото законодателство за продажбите, то всъщност не е общо. Има фрагментация в това отношение. Казвате, че, че, че правилният подход е общия подход. По кой път точно смятате, че трябва да се поеме, когато се прави законодателство за защита на потребителите? Всъщност, потребителите и тяхната защита не представляват единствената хоризонтална по своя характер е, част от моя портфел. Нека обаче да разсея някои съмнения. Смята се, че тази политика по някакъв начин ще остане на заден план. Не. Всички ние сме потребители. Дори всички ние в тази зала. Потребителите разполагат с голяма сила. Ако данните, с които разполагам, са точни, потребителите допринасят за 56% от БВП на Европа. Ето защо трябва да се подсили сигурността, доверието у потребителите. Не са празни думи, думите, които казваме, че, че потребителите е, всъщност е, са, двигателя на единния пазар. Така че аз е, в рамките на колегиума на комисарите ще следя за, за потребителите, за тяхното представителство в сферата на енергетиката, например, и в други области. Искам техния глас да се чува насякъде. Много начини има да се потреб да се подобри положението на потребителите. Що се отнася до конфликта между общото законодателство за продажбите и защитата на потребителите, този конфликт е по-скоро иллюзорен. Е, мисля, че търговецът ще избере като първи вариант е, общото право на продажбите. Едва ли можем да очакваме от тях, че ще изберат това, което е по- подходящо за потребителите. Аз обаче мисля, че това законодателство в крайна сметка ще защитава и интересите на потребителите. Ако не за друго, то защото разходите ще намалеят. Така че аз проявявам оптимизъм в това отношение. Благодаря. Господин Дуда Пани, че едним с приоритетов бъде справна... Казахте, че един от вашите приоритети ще бъдат преговорите по защитата на данните. Какво предвиждате тези мерки да се прилагат, да контролират, проследяват? Как ще защитите правото на потребителите, когато а, купуват по интернет. В някои случаи IP адрес, адреса бива записан и а, може би дори а, складиран някъде. Как ще гарантирате достъп до данни, широк достъп до данни, примерно в здравеопазването, със същевременно опазване на личните данни и е, непротиворечие с правото на личен живот. Е, гражданската инициатива, госпожо е, кандидат-комисар, това е, е председателката прекъсва оратора. Господин Дуда казва, Послед поредно време някои граждански инициативи бяха отхвърлени от комисията. Възможно ли е това и как, какво мислите по този въпрос? Ще започна с гражданските инициативи. Това наистина е едно от големите постижения на Европейския съюз гражданите могат да излизат с собствени инициативи и да участват в процеса на вземане на решение. Това е един пример за пряката демокрация и аз съм превърженик на това, как можем да съчетаем достъпа до а, данни с а, защитата на личните данни. А, достъпа до данни до а, личните данни и тяхната защита е въпрос на доверие. За да има наистина а, а, доверие, е, гражданите трябва да имат доверие, че предоставяйки данни за закупуване или при търговска транзакция, тези данни няма да, с тези данни няма, няма да се злоупотреби. Така че това доверие е необходимо, ако искаме да увеличиме броя на електронните покупки, ако искаме да разшириме цифровия пазар и трансграничните покупки. Цифровия пазар е един от, един от хоризонталните въпроси, които подпадат в ресора на господин Ансип и на други комисари, но аз лично съм защитник и на личните данни, и на достъпа до данни. Госпожа Дита Шаранзова има думата от името на либералите. Голяма... Европейската комисия предприе кампания за привличане на внимание върху правата на потребителите. Тази кампания се основава на проучване, което показва, че потребителите не познават добре своите права. Особено е, когато купуват стоки по интернет. Е, като комисар в тази, с ресор в е, тази област, какво ще направите потребителите по-добре да се запознаят със своите права? Какво можем да направим а, така, че фирмите и търговците да разберат своите задължения. Как да постигнем баланс между потребителите а, и бизнеса. Аз мисля, че ще трябва да излезем с добро съчетание между правни и неправни или законодателни и незаконодателни дейности. Е, има директива за правата на потребителите, има директива за електронна търговия и има начини за защита срещу незаконни практики. Също така е необходимо да допълним законодателните дейности с кампании за привличане на вниманието които да са насочени към потребителите, да им предоставят всеобхватна информация за техните права. Ние като Европейска комисия трябва да сътрудничим с мрежите в държавите членки, с организациите защита на потребителите. Имаме нужда от ефикасна и висококачествена кампания. Програмата за защита на потребителите е част от моя бъдещ ресор и с този ресор, за този ресор са предвидени 130 милиона за информационни кампании така че информацията да достига до гражданите. Тази информация би трябвало да бъде насочена към отделни части на пазара, било то финансови услуги, далекосъобщение, енергетика. Тази дейност ще бъде много видима и, ще, и трябва да бъде много ясно какво прави Европа за своите потребители. Господин Де Йонг от името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Йорова, взимам повод от въпроса на госпожа Гебхарт. Дадохте много объркващ отговор. От една страна защитавате потребителите, от друга страна, в писмените си отговори към комисията ИМКО казвате, че искате да има едни и същи правила за действие на компаниите и на потребителите. Ако аз си купувам нещо като потребител, има национално законодателство, което ме защитава, не го знам до последната запетая, но искам да знам, че защитата ще е същата в цяла Европа. Така правихме, когато създавахме това законодателство. Когато става въпрос за правото на продажбите обаче, компаниите, търговците могат да избират дали да се прилага общо европейско законодателство или национално законодателство. Значи в крайна сметка или защитавате потребителите, или компаниите и търговците. Трябва да дадете конкретен отговор. Вашия отговор беше доста мъгляв. Děkuji. Já, mě mrzí, že působila moje odpověď. Благодаря. Извинявам се, че съм дала подвеждащ отговор. Ще се опитам да повторя. Ще защитавам интересите на потребителите и ще се опитам тъй като те са по-слабата страна в договорните отношения, да бъдат защитени. Що се отнася обаче до общото европейско право на продажбите, вече сме казвали, че на практика този режим ще е альтернативен на националните правни разпоредби и ще се използва от компаниите, които осъзнават какви са предимствата му. Ако една компания работи в трансграничен план, например, за нея ще е от полза да използва този е, договорен режим. Нека да повторя още веднъж. Правните разпоредби трябва да са от полза и за потребителите повтарям отново. Възможно е да се създаде правен режим, който да е в интереси на двете страни. Защото компаниите също следва да осъзнаят, че доволният потребител ще се върне при тях и ще купи пак от тях. Така че за мен не става въпрос за толкова отявлен конфликт, както се намеква в някои от въпросите. Сега от името на зелените господин Албрехт. Ähm, äh, благодаря. Госпожо Юрова, благодаря за въпросите, които... за отговора на въпросите, които ви бяха зададени и по-специално относно защита на данните. Надявам се, че целите залегнали във вашите писмени отговори ще бъдат преследвани и постигнати. За съжаление обаче, все още не сме в процеса на преговори и за сега позициите на едните и другите са ясни и преговорите трябва да продължават. Така че вие си вие си поставате не повече от 6 месеца, за да постигнете резултати в тази област и да пристъпите към реформа. Аз мисля, че срокът е твърде крат. как смятате да, да действате? Как, как, как смятате, че и защо смятате, че позицията на съвета няма да се разграничи още повече от позицията на парламент? Благодаря ви за въпроса. Първо бих искала да отбележа а, всичко това, което Европейския парламент е направило за този напредък и вие лично, господин Албрехт, по пътя към решаване на проблема. Аз мисля, че сме близо до успеха и трябва да наистина, въпреки трудните преговори, трябва да постигнем съгласие колкото се може по-бързо. Има висящи въпроси и проблеми. Някои държави членки имат резерви отново относно функционалността на системите за защита на данни. Дали няма това да създаде допълнително административно бреме за обработващите, включително и размера и обема на данните. Вие имате лично, лична позиция по този въпрос, Така че от от една, стран, от една страна, разбира се, ние се опитваме да намалиме административната тежест, от друга страна а, изискваме а, е, допълнителни а, е, действия и допълнителна отчетност. Колкото Трябва да имаме също така и достатъчна гъвкавост, за да се съобразиме с из, из, изискванията от чисто техническа гледна точка. Но нека не забравяме, че крайната крайнат, крайната цел ще бъде плюс. Ние трябва да имаме ефективна защита на, донните, на данните. Не можем да разчитаме на законодателство от 1995 година, което е много старяло. Следващият оратор Даяна Дрец. В Обединеното кралство се очакваше, че лимитът върху бонусите на банките ще бъде в ресора на банкерите. Сега разбираме, че това е част от вашият ресор правосъдие, потребители и равенство на половете. Тук имам три въпроса. Признавате ли, че ограничението върху размера на бонусите води до по-високи заплати? Съгласна ли сте, че повишаване на твърдите разходи на бизнеса увеличава и шансовете им за банкрут. И бихте ли подкрепили едно искане от Обединеното кралство да си възстанови правомощията, така че еврократите и Европейския съд да, се, да не могат да се месят в частни трудови договори? Благодаря за въпроса. Най-напред искам да кажа, че назора на бонусите на банкерите във връзка с поемането на рискове е нещо, също което аз не възразявам. Аз мисля, че ние трябва да приемем такива правила, че да не допуснем поемането на рискове в името на краткосрочни интереси. Също така да не бива да допускаме да пострадат интересите на акционерите и в крайна сметка на гражданите. Знаем, че тази ситуация може да повлияе върху економиката като цяло. По трите въпроса дали намаляването ще доведе до намаляване или увеличаване на заплатите и дали фирмите могат да фалират. Проучва съм въпроса и знам, че бонусите се дават на 1% от служителите. Това са онези, които правят рискови инвестиции. Аз не смятам, че темата е чак толкова важна. Що се отнася до решението на Европейския съд, съвсем не искам да съдя Европейския съд. Както знаете, първото заседание беше на 8 септември и можем да очакваме окончателно решение към края на годината. След това ще е, се съобразим с решението в зависимост от това какво е то. И аз няма да правя догадки за това решение. Сега господин Пошпиши от името на ЕПП. Добър ден, госпожо Юрова. Нека да кажа най-напред, че комисията възнамерява да провери да, да проведе е, анализ и равносметка на съществуващото законодателство, за да види е, коя част от него е, е добро. Възоснова на това решение комисията може да реши да обедини някои разпоредби, отнасящи се до защита на потребителите и рекламата. И въпросът ми е свързан с правата на потребителите и свързаното с това право. Бих искал да чуя вашето виждане за потенциални промени. Какви конкретни области ще бъдат в центъра на вашето внимание вследствие на равносметката? Искам да чуя какво мислите за нелоялните практики спрямо потребителите и подвеждащите условия в договорите. Най-напред, нека да се съсредоточим върху правилното спазване на директивата за защита на потребителите. Както казах, много е хубаво, да се приемат, да се представят и приемат нови законодателни предложения, но понякога с оглед на сроковете, с които е свързано приемането на ново законодателство, може би трябва да се е, съсредоточим върху спазването на съществуващото законодателство. Що се отнася до нелоялните практики, да, има неприятни случаи в Чешката република. Е, имаше случаи на злоупотреба с доверието на възрастни граждани, които бяха поканени на различни срещи, на които са били принудени да е, купят различни продукти. Е, това е предизвикало травми от тях, да не говорим за финансовите последици. Да, аз съм против подобни практики, свързани с заблуждаващите реклами. Също така трябва да приемем директивата за надзор на пазара и за безопасност на продукти. Това са моите приоритети и мисля, че трябва да съсредоточим вниманието си върху отделните граждани в политиката ни защита на потребителите. Граждани, които са уязвими и искаме да направим проучване, за да видим как различните групи уязвими граждани са засегнати и може би и тогава ще излезем с законодателно предложение. Благодаря госпожа Сеналова от социали... името на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Йорова, тук съм отляво. Добре дошла. Европейския парламент прие позиция на първо четене, що се отнася до продуктовата безопасност и е, наблюдението на пазара. Готови сме да започнем разговори с съвета по тази тема. Тя е изключително важна за потребителите. За съжаление, в съвета нещата са в задъна на улица и както знаете, основният проблем е член 7. Произведено в тази терминология и етикетирането в тази връзка. Вие не споменавате обаче нищо конкретно за това какво ще направите, за да е, решите проблема и да се стигне до решение. Ако станете комисар, какви допълнителни стъпки ще предприемете? И как смятате, че трябва да се постъпи с разпоредбата, произведено в? Уважаема госпожо Сеналова, благодаря за въпроса. Един от приоритетите ми е тази директива да бъде прията, макар че може и да не съм го подчертала дебело в текста, който съм предоставила. Имаме нужда от тази директива. Жалко ще е, ако трябва да се откажем от нея заради един единствен член, макар че този член е изключително важен. Сега ще направя нещо, което може и да ме накара да съжалявам. На по-късен етап ще ви представя три възможности. Надявам се, че няма да разберете на коя от тях залагам аз. Няма оценка на въздействието относно промяната на член 7. Има призиви за такава оценка на въздействието. Това е един вариант. Тази оценка на въздействието трябва да отговори на въпроса до каква степен етикета произведено в оказва въздействие върху е, ефикасността на регламента. Говорим за продуктова безопасност. Нека да припомня. И след оценката на въздействието можем да започнем разговори, за да видим дали текста произведено в е удачен вариант или не. Втората възможност за действие е заличаването на член 7. Това е хипотетична възможност, защото тук ще има огромна съпротива. Освен това, нещо подобно не е в правомощията на Европейската комисия. Третия вариант е да се оттегли въобще предложението. Не искам да се стига до там, защото имаме нужда от този правен акт. Много усилия са положени, така че аз смятам, че трябва да има оценка на въздействието и след това да се започнат нови разговори с държавите членки. И накрая, но не на последно място по значение, господин Рошфор. Е, мадам Юрова. Благодаря. Госпожо Юрова, благодаря за всичко, което казахте в защита на потребителите и приоритетите, които изтъкнахте. Тарако, натоварен с този ресор и е, учил културна антропология, но вероятно за това ще разберете по-добре хората. Сега, от вас се искат обаче конкретни е, ангажименти. Може би споменахте е, електронната платформа за решаване на спорове. През 2015 година обаче това трябва да стане факта, не само въпросите с е, преводите, но в цялата форма на а, и структура на тази електронна платформа. Казвам го, защото смятаме, че защитата на потребителите е нещо свързано с правото, но същевременно смятаме, че всички елементи и аспекти на тази платформа трябва да бъдат и предварително тестирани и изпитани. Нека кажа да ви, да ви разкажа нещо от моето минало, когато работих в Министерството. Имах за цел да, със, да създам една платформа за хиляди граждани, която да бъде ефективна и ефикасна, така че знам, че това иска много усилия и много инвестиции. Платформа, онлайн платформата трябва да може да бъде използвана широко от гражданите, потребителите, фирмите, търговците. В момента, доколкото знам, се изпитва цялата система. Били са подбрани представителни извадки от потребители, които да участват в изпитанията. През началото, в началото на 2015 година системата вече трябва да бъде оперативна, да бъде представена на широката общественост и Получихме уверение, че наистина всичко ще бъде готово до тогава и то на всички е, официални езици на Европейския съюз, така че под подготовката върви е, добре в е, определените ритми и се надявам наистина, че още до година системата ще може да заработи. Благодаря за вашите отговори. А сега минаваме към кръга въпроси отговори от комисията на жените. Малко сме закъсняли. Така че ще трябва да продължим малко по-дълго. Благодаря, благодаря госпожо Форд, госпожо Юрова. Да, изоставаме от времето. Последният блок е изключително важен. Е, равенството на половете е много важен въпрос. Веднага преминаваме към въпросите. Първият ще бъде зададен от госпожа Люгри по ТНП. Благодаря, госпожо председател. Ресорът, който ви е възложен, е озаглавен правосъдие потребители и равенство на половете. За първи път кандидат-комисар идентифицира правата, между мъж... равенството между мъжете и жените като важен приоритет. Въпросът ми е за проекта за директива Women in Board, жените в управителните съвети. Бихте ли казали съвсем конкретно какво ще предприемете този, това досие да се задвижи през съвета. Ние държим на баланс. Конкретно как смятате да постигнете? това. Благодаря, госпожо Люгрип, за този въпрос за предложението е, за директива за жени в управителните съвети. Искам да благодаря на Европейския парламент за положителното му отношение към това предложение и за подкрепата. Аз мисля, че по това предложение, около това предложение има много слухове. Пресата и предизвика действително буря от информация. Идеята беше представена като нещо, което трябва да се натъкне на съпротива. Когато аз прочетах предложението. Видях, че то е необходимо, тъй като ще повиши е, шансовете на жените да влязат в управителните съвети. Дори има възможности това предложение да бъде изпълнено, така че аз ще водя преговори по този въпрос със съвета и ще направя преглед на ефективността е, и практически аспект. Целта на предложението е ясно. Ако има 50% е, жени с висше, ако 50% от е, вишистите са е, жени, къде са те? Защото процентът процентът жени ръководителки на фирми е много по-нисък. Очевидно въпросът трябва да се решава. Аз ще отворя досието и ще се опитам да обясня на съвета, че предложението е полезно. Знаем, че там има блокиращо мълцинство и ще се опитам да променя мнението на държавите членки. Следващият а, оратор е а, Йорк Лайкфрид. Благодаря. Аз съм единствения мъж в списъка, така че лесно ще ме намерите. Е, искам да благодаря на колегата, която засегна въпроса за жените в управителните съвети и моя въпрос е в тази връзка. Кажете ни малко повече за това в какви срокове ще работите? Какво смятате за разнобоя на мнение в комисията? Какво ще кажете за санкциите? Това е първият ми въпрос. На следващото място директивата за отпуска по майчинство. Не я споменахте в писмения си отговор. Мисля, че трябва да поемем пълна отговорност тук. Това е в интерес на бащите, на майките. Какво ще направим? правите по тази директива? Какъв ще е вашия подход? Благодаря. Благодаря. По отношение на сроковете. Искам това законодателство да се приеме в рамките на следващата година. Няма да говоря за конкретни дати, но като си има предвид задачата, която ми е възложил господин Юнкер, аз ще положа всички усилия, за да реша проблема с държавите членки. Що се отнася до санкциите, държавите членки имат право да избират какви санкции да налагат. Те разполагат с много голяма доза гъвкавост относно тази директива, за която говорите. Имат пространство за маневриране относно това как да прилагат разпоредбите. Има ясна разпоредба, според която се казва, че квалификацията е основния критерий. И ако на едно и също определение отговарят много кандидати, приоритет се дава на онази група, която е по-малко представена. Така че много е важно да се прочете внимателно предложението и да се види как то ще се прилага на практика. По отношение на отпуска по майчинство, искам разговорите да започнат отново. не само жените, но и мъжете трябва да получават възнаграждение за грижата за децата. Така че правилата трябва да са уеднаквени тук. Благодаря. Сега от името на ЕКР госпожа Вон Сторк. Благодаря, госпожо Юрова. Тук съм едно време се говореше за равноправие между мъже и жени, а днес се а, говори повече за а, включването на равенството във всички политики. За какво? Защо в момента се, се използва предимно термина джендър. Това означава ли пол или това означава многополовост? Дали всъщност не става дума за различни аспекти на дискриминацията. Може би тогава трябва да се е, приемат квоти за всичко, защото вече жени, мъже, това не е достатъчно и е, във Фейсбук се казва също така, че дали половата ориентация е въпрос на чувство или а, е, на начин по, кой, по който чу, човек се чувства. Аз е, не знаех, че има толкова много полове в Германия. Аз лично смятам, че не е моя работа да направя лингвистично тълкуване на думата. Може би няма да, да постигнем желаните резултати. На за мене равноправието на пола означава, че жени и, и мъже са равни, независимо от физиологията физическите си разлики. За мен е в ресора, по който ще работя, това означава равноправен достъп до всичко, до здравеопазване, до трудовия пазар, до управленчески постове и до онези инструменти, с които предимно мъжете разполагат до сега, за да го кажем направо. Е, бих искал да, да се променят тези неща, защото те са плод и наследство от традициите. Като, например, неравноправието при заплащането. Виждате ли някаква причина една квалифицирана жена да получава по-малко пари е, за извършване на една и съща дейност с същата квалификация. Аз, когато защото съм, е, защото съм жена, аз, да речем, не съм получавала по-ниска заплата, но не са ме слушали толкова и не, не са ме оценявали е, по същия начин, както мъже. И аз мятам, че това трябва да се промени госпожа Бер. Uh, Благодаря. Почти стигаме до края uh, на едно дълго и сложно заседание. В писмените си отговори, в встъпителните думи казахте, че е много важно да се борим срещу насилието. И един от приоритетите е да има общ европейски подход към срещу насилието срещу жените. Приветстваме това. Бихте ли няко, казали няколко думи какво означава това на практика? Как ще е, осигурите координация между различните генерални дирекции, които работят в тази област? Как ще работи ли с генерална дирекция вътрешни работи, за да се изпълнява европейската стратегия за е, изкореняване на престъпността. Стратегията, всъщност, край на стратегията е 2016 година. Мисля, че тези тези усилия трябва да, те, тази битка трябва да се води с всички възможни средства. Европейският съюз е организация, която гарантира основните права и той трябва, и гласът му трябва да се чува извън Европейският съюз, особено в страни, в които насилието срещу жените е общоприета практика. Аз мисля, че Европейският съюз сега има е, възможността да се е, присъедини към е, конвенцията от Истанбул и се радвам, че много държави, 22 от тях, са подписали тази конвенция и 8 държави са я ратифицирали. Призовавам всички държави членки да ратифицират тази конвенция. Може би можем да обмислим свое предложение за борба срещу насилието срещу жени. Това е. Знам, че част от тази дейност е включена в директивата за жертви на престъпления. Знам, че в Испания има законодателство, имащо отношение към насилието срещу жените в Съединените щати също има подобен закон, но тук трябва да се предприемат не само законодателни стъпки. Ние трябва да се обърнем към цялото общество, което не би трябвало да толерира насилието срещу жените. Благодаря от името на Обединената левица госпожа Валина. Благодаря. През 2015 година Европейския съюз ще трябва да създаде нова стратегия за равенство на половете. Живеем в тежки времена. Споменахте за това, че бедността придобива женски черти. Заетостта намалява, Жените стават все по-често обект на домашно насилие и така нататък. Е, данните в това отношение са стряскащи. Между другото, много насилие има и в публичната сфера. Три въпроса. Как ще гарантирате, че новата стратегия ще стъпи на здравна основа, за да може всички права на жените и насилието, от друга страна ще бъдат взети предвид и проблемите ще бъдат решени. Какво ще направите за укрепването на правната рамка на Европейския съюз, що се отнася до равенството на половете и накрая ще гарантирате ли финансиране за организациите, които се борят за правата на жените на национално ниво? Благодаря. Благодаря. Ако ме изберете за следващ комисар по въпросите на равенството на половете, ще встъпя в длъжност в момент, в който работим по стратегия за равните възможности и по стратегия за премахване на формите на насилието. Всички стратегии трябва да се основават на конкретни данни, научна информация, на партньорство между онези, които са запознати с положението на жените. Независимо дали говорим за държавна администрация или за организации с идеална цел, според мен стратегиите трябва да включват план за действие, който пък от своя страна да съдържа бъдещи мерки с законодателен и незаконодателен характер. Не искам сега да ги споменавам, защото те трябва да се появят в резултат от водени разговори по темата. Генерална дирекция правосъдие разполага с ресурси с цел подкрепа на различни програми и аз ще се опитам средствата от тези фондове да се използват за подкрепа на конкретни проекти. Трябва освен това да се види дали има нужда от преразглеждане в това отношение, защото стратегията в страни от това, което вече споменах, би следвало да включва и финансова перспектива, която да бъде спазена. Както и трябва да се допитаме до всички заинтересовани страни. Госпожа Райнке. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Ирова, скъпи Каляквек, работих. Говорихме за предложението за жените в управилните съвети. Моето предложение беше за равноправно представяне в комисията. Далеч сме още от постигане на задоволителни резултати. Какво ще направите вие за е, равноправно представяне в генералните дирекции и за следващата комисия, защото има още доста неравноправие. Е, явно държавите членки имаха проблеми за, предлож... за да предложат повече жени в комисията. Ще предприемете ли инициатива, примерно, за следващата комисия всички държави членки да предложат един мъж и една жена? И а, Разбира се, някои казват, че имат проблеми с разбирането на понятието пол. Аз ви препоръчвам една книга на Джуди Фейлър, която ще е, така ви изясни нещата. Благодаря, госпожо Рентке. Първата част от е, вашата, е, вашия въпрос е на практика един призив към комисията да даде пример мисля, че ако се опитаме да да изчислиме процента от жените в комисията 9 от 27. Значи това е под, под бройката предложена в предложението за жените в управителните съвети. Колкото до генералните дирекции и там бройката е доста ниска. Така че аз поемам ангажимент да, да внеса предложения в комисията за увеличаване броя на жените в комисията. А колкото до следващата комисия, мисля, че сме още твърде далече а, все още тази комисия не е утвърдена, така че за следващата е рано да се мисли, но при всички случаи а, ще а, помислим по въпроси. Благодаря за препоръчената книга. И сега госпожа Аюто. Грация, президент. Благодаря. Госпожо кандидат комисар, в Европа, както знаете, има липса на хомогенност между държавите членки, що се отнася до участието на жените на пазара на труда, особено за майките. Е, когато една жена е, роди дете, е, тя не може да участва на пазара на труда липсата на заведения за отглеждане на дете е нещо, което е тревожно. В светлината на тази ситуация, какви конкретни мерки може да предприеме Европейския съюз, така че държавите, които изостават от другите, и що се отнася до невъзможността да се осигурят заведения за деца, е, да се осигурят. Е, има альтернативи, разбира се, но те са частни и са много скъпи. Как смятате да се да направи така, че, е, част, че частните заведения, които са по-скъпи, да станат по-достъпни? Благодаря за вниманието. Много преди кризата беше известно, че всъщност има един, едно понятие в социологията и економиката, именно феминизация на бедността. Кризата задълбочи този проблем и това се потвърждава от данни. Има статистически данни, които говорят за това, че условията са се влушили за жените. Особено са се влушили за майките. Споменахме отпускът по майчинство, споменахме, че би трябвало да подпомогне майката или бащата. Аз мисля, че подкрепата трябва да бъде не само в областта на отпускът по майчинство. Жените биват притиснати от две страни. Е, грижат се за децата и заедно с е, това често налага да се грижат и за родителите си. Това е ново явление е, и жените имат, се натъкват и на економически проблеми, свързани с участието им на пазара на труда. Какво е решението? Решението е да се използва структурните фондове, особено Европейския социален фонд. Аз съм работила с него. Е, средствата по него могат да се използват не само за борба срещу бедността, но и за хармонизация на за съчетаване на личния и професионалния живот. И средствата, които се използват от държавите членки, трябва да съответства на сериозността на проблемите. Вие казахте, че не всички държави членки проблемите са еднакви, така че нека да видим каква е възможността за използване на Европейския социален фонд. Благодаря ви. Госпожа Морова има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо номинирана, като юрист, Съгласна ли сте с мен относно правата на заетите? Съгласна ли сте, че тези права трябва да бъдат защитавани от Европейския съюз? В същото време искам да попитам и за равните възможности. Защото много често се нарушават правата на работниците и най-вече на жените работнички те страдат допълнително, защото имат отговорности в дома си. Имам предвид работното време, възможността за отпуск, невъзможността да се планира кога да се вземе отпуск, загубата на работа или страха, че ще си загубиш работата и всичко това е, генерира стрес, който пък определя развитието на живота на жените. Какво ще направите по всички тези въпроси, които засягат милиони жени в Европейския съюз, особено в източната му част и в частност в моята държава Унгария. Има определени права и за заетите, и за работодателите. Всички държави и членки полагат усилия в тази връзка. Присъствала съм на много тристранни разговори и знам, че се полагат усилия за установяване на равновесие между правата на работодателите и на заетите. Аз като юрист бих казала да на вашия въпрос. Става дума за точното равновесие. между правата на различните заинтересовани страни. А работодателите също имат свои права. Те трябва да имат права, за да могат да осигуряват работни места. Когато пък има работещи, те трябва също да имат права. По отношение на стреса, невъзможността да се вземе отпуски и така нататък, Тези проблеми са проблеми на съвременното общество. То със своя характер, със своите изисквания води до излишен прекомерен стрес и аз мисля, че Европейския съюз може да провежда кампании, да повишава осведомеността, да приема законодателни актове. Можем да използваме социалния фонд и за тази цел, защото има достатъчно средства, които са предвидени за решаването на подобни проблеми. И в Унгария може държавата да използва тези средства. Нека да дам конкретен пример. В Чехия се опитваме да гарантираме използването на работа на непълен работен ден на по-широка основа. Трябва да изградим освен това повече детски градини. Това са мерки, които могат да бъдат предприяти в това отношение. Благодаря от името на НП госпожа Кораца. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Юрова, това е последния въпрос. Днес в Европа всека четвърта жена е жертва на е, насилие, като по, половината от тях са също така жертва на сексуално насилие, усъкътяване на гениталиите и други. Така че имам три въпроси. Какво ще направите, за, за да накарате държавите членки да, да прилагат директивата с трафика на млади деца, хора правата на децата. И второ казахте, че ние ще че ние ще ратифицираме Конвенцията на съвета на Европа за правата на човека. Кажете, че ми, уверете ми, че ще го направиме скоро. Мисля, че крайно време е също така държавите членки да ратифицират колкото се може по-скоро конвенцията от Истанбул. Същевременно трябва да се приеме и стр стратегия за е, елиминиране за винаги насилието срещу жените. Какви конкретни мерки ще вземете в тази насока? Както вече казах, ще направя всичко възможно конвенцията да се ратифицира колкото се може по-бързо от всички държави членки, защото това е крачка напред не само при а, прилагане на правилата, но, но същевременно това ще а, бъде и като кампания на осъзнаване за широката общественост за насилието, упражнявано срещу жените и младите момичета. Ще използваме всички законодателни и незаконодателни инструменти. Първо ратифицирането на конвенцията, но също така наистина ще упражна натиск защото държавите членки да ратифицират тази конвенция. Следващата година трябва също така да се а, организират а, широки дебати относно насилието срещу жените и там вече да се вземат конкретни решения. Това ще бъде част от цялостната стратегия за равноправно третирани. Това е до известна степен и отговор на въпроса какви законодателни мерки са необходими. Но мисля, че е важно също така да, да видим по какъв начин държавите членки оценяват наличието на насилие в техните страни и, и дали това насилие е, е, е, престъп, е наказателно престъпление, дали има предвидени а, санкции за извършване на подобно престъпление. И разбира се, има и превентивни мерки, които ще трябва да бъдат взети. И сега госпожа Арена. Благодаря, госпожо председател. Ето, ще приключа тази този дълъг списък въпроси. Ще се върна към майченията отпуск, май... отпуска по майчество. Въпросът обаче беше по-прецизен. Днес съществува нормативен документ, който в момента е в съвета и по който може да се работи. Така че аз искам да ви попитам, ще работите ли по този текст и така ще можем да напреднем. Ние не искаме как, да знаем каква е позицията, но това ли ще бъде изходната точка за по-нататъчната работа по този въпрос? И втори въпрос. В а, писмените си отговори казахте, че стратегията е довела до известен напредък в равноправието и след това е, споменавате разликата в е, заплащането, пенсиите, насилието и така нататък. Конкретно, какво ще направите с създаване на ефективна стратегия след 2015 година? И как е, ще убедите вашите колеги тези проблеми да бъдат включени във всички политики, защото това е нещо, което трябва да присъства във всички политики, а някои от вашите колеги имат проблеми с равноправието още днес. Моят ясен отговор е да, искам да продължа да работя по предложението, което сега е представено на съвета. Ще го обсъдя и с господин Тайсън, с госпожа Тайсън. Също така трябва да се преодолеят и процедурните пречки. Предложението отдавна е блокирано и трябва досието да се отвори наново. Що се отнася до стратегията и как да направим така, че тя да бъде ефективна без конкретни предложения за равно заплащане, бедност, достъп до образование, здравеопазване и други аспекти, които няма да изброявам, без да бъдем конкретни ни за тази област, без да имаме конкретни решения и срокове, стратегията няма да даде резултат. Това, което мога да ви обещая, е, че няма да изготвям стратегии сами по себе си, които след това ще бъдат е, оставени в е, едно чекмедже. Искам всички стратегии да